данни в паспортите и документите за пътуване. Името има господин Коелю за 4 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник председател Жак Баро, уважаеми колеги, предложението, за кое, което ще обсъждаме днес, е за преработването на регламент 2252 от 2004 година относно стандартите за отключителни знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите за пъту и документите за пътуване. За разлика от 2004 година, сега благодарение на френското председателство тече процедура по съвместно вземане на решения. Благодаря на докладчиците за тяхната работа. Благодаря и на комисията и съвета за сътрудничеството. Като се има предвид, че регламента трябваше да влезе в сила още през 2004 година, а той предвиждаше от тази година държавите членки да снабдят с съответните паспорти своите граждани. Вече се осъществяват пилотни проекти и трябва да констатираме, че е много трудно да се снемат съответните данни, особено при деца под 6 години. Националният законодател, разбира се, може да постановява свои разпоредби в тази област, което означава, че за деца могат да се издават само временни паспорти, а това е допълнително бреме за родителите, които при всяко пътуване трябва да искат нов паспорт за своите деца. Предвиждаше се срок от 4 години за такива паспорти, сега вече предлагаме срок от 12 години, така че да може да се определи граница, възрастова граница. Освен това, има специална клауза, в която се казва, че след 4 години ще се разгледа проучването, за а, верността и надежността на биометричните данни, което комисията ще наложи ще се преразгледат някои текстове. Има и хора, които по различни причини физически не са в състояние да полагат пръстови отпечатъци. Тук се съобразяваме и с някои препоръки на ИКАО, свързани с съществуващата практика – за да можем да допринесем за борбата срещу търговията с деца. В областта на защита, закрилата на децата се получи междуинституционален консенсус, така че се гарантира защитата на децата от отвличане и търговия с тях. Европейският съюз в тази област обаче има ограничени прерогативи. Пътните документи са в компетентността на държавите членки, така че Европейският съюз може да се намесва само по отношение на засилване изискванията към идентификаторите в документите за пътуване. Помъчихме се да формулираме разпоредбите така, че да се запази равновесието между национални и европейски разпоредби. Освен това сме се погрижили за ограничения в достъпа до тези данни и тяхното ползване. Те могат да се ползват само в рамките на изискванията по настоящия регламент. А сега за проучванията. Има проучвания за, така, за документите необходими при подаване на заявление за издаване на паспорт за пътуване. Освен това има проучвания на самите КПП-та, за да можем да имаме практически примери за тесните места, които има в разпоредбите. Освен това сме предвидели срок от 4 години, в който в процедура на съвместно вземане на решение да могат да се направят необходимите промени. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Коелю. От името на комисията, господин Барон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 Благодаря, господин комисар. Започваме изказванията на политическите групи. От името на НП две минути госпожа Гаце. Господин председател, уважаеми колеги, много съм удовлетворена от името на НП да подкрепя предложените днес предложения. Смятам, че има спешна необходимост да се създаде обща система на стандарти за верифицирането на биометричните данни. Може би колегите не осъзнават, че в момента има големи различия между страните за проверката на паспортните снимки. В много държави има изискване лицата да се представят лично, заедно с паспортните документи и тогава човека на гишето, служителя на гишето може да види дали лицето е едно и също. Но в много държави се подават молби по почтата и а, а, съответствието се установява от тъй наречени професионални лица. Много интересно да се види как се прави това велико в Великобритания. Това може да бъде вашия очен лекар, оптик или заболекар. Също така е интересно, че има доста е, либерални е, правила. Верифицирането на първите паспорти може да стане в местната поща изглежда невероятно за гражданите на една държава, която има виза да пътува по цели, може да пътува безвизово в целия свят, да има такива условия органите за верифициране би трябвало да отговарят на едни и същи стандарти, не само в Европейския съюз, но и в онези държави, в които гражданите имат право да пътуват без визи и те трябва да отговарят на същите стриктни условия. Благодаря, госпожо Гасек. Сега от името на групата на социалистите, две минути, госпожа Рур. Благодаря, господин председателю. При приемането на регламента за установяване на норми за защитните елементи и въвеждането на биометрични данни в европейските паспорти през 2004 година, държавите членки не предвидиха никакво изключение от задължението за даване на пръстови отпечатъци. Но сегашният опит показва, че съществуващата технология не позволява все още е, да се гарантира е, достатъчната достоверност е, на децата под 12 годишна възраст, за да могат те да се използват като защитен елемент в паспортите. Затова много се радвам на съгласието с държавите членки да бъде въведена една клауза за ревизия след 3 години и също така да се предвиди пределна възраст от 12 години за събирането на биометрични данни. Всъщност, използването на такъв тип данни няма да бъде приемливо, ако не позволява реално да защитим своите деца. Това все още не е така, но оставаме открити към евентуално развитие в положителна насока на технологиите в тази сфера. Нашият приоритет е да осигурим защитата на децата, които пътуват сами, с цел да предотвратим а, трафика на деца или тяхното отвличане. Въвеждането на биометрични данни в паспортите на децата дава фалшиво впечатление за сигурност, защото не се избягва възможността детето да пресече границата без родителско разрешение. Намереният компромис с държавите членки ще позволи на комисията да внесе доклад за изискванията, на които трябва да отговарят непълнолетните, когато пресичат външните е, граници. Така ще може да се гарантира европейски подход за защита на ненавършилите пълнолетие при пресичане на външните граници на държавите членки. Биометричните данни в паспортите не трябва да се използват за друга цел, освен за проверка автентичността на документа и използването на лични данни като биометричните, не е приемливо, ако няма строги правила за защита на тези лични данни. Благодаря, госпожо Рур. Господин Депре. Uh, oui, Господин председател, драги колеги, на първо място искам да поздравя докладчика Карлош Коелю, както и е, заемаш е, е, длъжността председател на Европейския съюз, който не е тук и това е нормално, за това, че се умяха да постигнат необходимия компромис. Е, специално отправям поздравление към докладчика Карлос, защото е, мотивите към неговия доклад е, са блестящо изложение на интелигентност, Приканвам ви да ги прочетете. Всъщност тук говорим за един а, а, голям принцип, а, революционен принцип в този доклад. А, не става дума за защита на личните данни. А, това го въведохме още 2004 година. Принципът е един паспорт, един човек. За това се поставя а, въпросът а, от кога може да се събират пръстови отпечатъци от а, децата в началото искахме това да бъде максимално рано, за да защитим максимално децата. Но разбира се, трябва биометричните данни да бъдат достоверни и надежни, нещо, което за момента не е гарантирано. Значи, в а, някои държави членки а, започват да се събират пръстови отпечатъци от 12 годишна възраст. А, не може да се слиза под 6 годишна възраст, там където възрастовата граница е по-ниска в държавите членки, а комисията трябва да направи доклад, за да предложи изменения, ако това е необходимо можем само да се надяваме, че технологията ще напредне, защото за да защитим всички деца, е редно да имаме съпоставими и надежни лични данни, биометрични данни във възможно най-ранна възраст. И в този смисъл и с този дух ние се съгласихме с постигнатото споразумение и искам да благодаря на комисията за нейната готовност да участва в този компромис. Благодаря, господин Депре. Сега от името на групата Съюз Европа на нациите за две минути. Госпожа Анджелили. Благодаря, господин председател. Искам да започна с благодарност и поздравления към докладчика. Като докладчик по правата на малцинствата, макар че и друг преждеговорившите го споменаха, аз не мога да не подчертая някои основни моменти в доклада Коелю принципът за приложение на общи правила относно нормите за закрила на децата в цяла Европа е наистина много добър. Също така и принципът едно лице, един паспорт е изключително важен, защото биометричните данни и останалите данни наистина трябва да фигурират. Ако се действа според сега действащата процедура, когато е възможно децата да бъдат вписвани в паспортите на родителите си. Това ще доведе до необходимост от друг вид контрол. Трафикът на деца и отличанията на деца трябва да се ограничат. В текста е записано, че комисията трябва да излезе с доклад относно това дали използването на дактилоскопски отпечатъци от деца под 6 години наистина служи за идентификация. Много е важно наистина да се повиши надежността на системата, особено в областта на закрилата на децата според мен наистина е изключително важно в бъдеще да се прилагат по-сложни технологии, които обаче 100% да гарантират идентичността и възрастта на съответното деце. Благодаря. От името на зелените за две минути госпожа Зданока. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо от името на групата на зелените искам да благодаря на господин Коелю за отличната работа. Всички ние имаме различни политически становища, но въпреки това той е направил всичко възможно да постигне е, компромис. Групата на зелените е, се е, противопоставя на въвеждането на биометрични данни до тогава, до когато не е достатъчно доказана нейната е, необходимост. Ние гласувахме е, против биометричните данни в визите и в европейските паспорти. Виждаме сегашното предложение като една възможност да се установяват ограничения за снемането на отпечатъци на пръсти на е, хората заради пътуването възрастовата граница от 12 години, установена за тези държави, в които не се извършва снемане на отпечатъци на деца и а, 6 години за другите граждани. Искам да подчертая още веднъж нашата подкрепа за възрастовите граници не означава, че ние подкрепяме снемането на отпечатъци. Смятаме, че биометричните данни в паспортите могат да се използват само за верифициране на а, собственика и, а, на паспорта. Използването на такива данни за други цели, като за прил, правоприлагащи цели, е нито законно, нито пропорционално не трябва а, притежателят на европейски паспорт да се смята като потенциален а, престъпник. Това е нашата позиция, но въпреки всичко искам да кажа, че ние а, поздравяваме а, господин Коелю и комисията за този компромис. Благодаря госпожа Жданука. Сега от името на Обединената левица за две минути госпожа Кауфман. Благодаря, господин председател. Аз съм против това на малките деца, дори на бебетата, да се снемат дактилоскопски отмечатъци. Децата трябва да бъдат освободени от задължението да полагат биометрични данни в паспортите за пътуване. Трябва да има изключения за децата за използването на биометрични данни от, е, от деца под 12 години за сега няма научни изследвания. Никак не е сигурно колко време са надежни тези биометрични данни. Така че ако се използват тези данни, може да се случи точно обратното на това, към което се стремим, а именно да се получи по-малко, а не повече сигурност. За това е непропорционално да се снемат и използват данни, чиято надежност не е гарантирана по несъмнен начин компромисът, който бе постигнат с съвета, отразява тези резерви и благодарение на работата на парламента, на отличната работа на докладчика се предлага възрастова граница от 12 години с преходен период от 4 години, през който научно да се докаже доколко са надежни биометричните данни от децата. За съжаление обаче компромисът предвижда изключения за онези държави членки, които вече по закон а, позволяват снемане на биометрични данни на деца под а, 6 години важно е европейският правен акт за данни, за белези за сигурност в документите и паспортите да не се използва като основание на национално ниво да се създават съответните бази данни с снетите данни. Благодаря, госпожо Кауфман. От името на независимост декларация, господин Батън. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че Великобритания е изключена от този регламент, защото не е част от зоната Шенген. Но Великобритания твърди, че ще а, спазва изискванията, за да не бъдат нейните документи, а, документи на граждани от втора класа. Е, всички въпроси, които се повдигат за автентичността на биометричните данни и верифицирането, ни кара да се запитаме какви са документите на заявителя и как може да бъдем сигурни, че документите са автентични. Когато бъде издаден паспорта, той няма никаква, никакъв, смисъл, никакъв смисъл, ако не може да се провери съответствието с собственика му съхраняването на тази информация също така е много важно. Но, а, както знаем ние от Великобритания, няма а, сигурен начин за съхраняването на тези данни. А, данни на милиони хора бяха загубени през последните няколко години. Всеки във Великобритания знае, че личната им информация не е безопас, в безопасност в ръцете на правителството. Това поставя под въпрос надежността на биометричните данни. А, в 2004 година започна един опит и се показа, че има ненадежно идентифициране на един от пет лица на лицето. Биометричната идентификация е привлекателна, но не е напълно безопасна. Следователно, ние ще гласуваме против. А сега една минута на господи, за господин Клейс. Благодаря, господин председател. Докладчикът, според мен, много правилно обръща вниманието ни на определени моменти, свързани с събирането и съхраняването на данни за биометричната информация много правилно се предлага и този преходен период за преразглеждане. Важно е да се въведе хармонизация на снимането на биометрични данни, защото знаете, че една верига е толкова силна, колкото най-слабото извено. Вътрешен пазар, между всичко останало, означава и по-добра охрана на външните граждани, но външните граници, но системата до има много празнини, които отварят място за международна престъпност, трафик на хора, трафик на наркотици и така нататък. Тъй, че е крайно време биометричните данни ефективно да се използват в тази система. Благодаря от името на ЕНП госпожа Деланг. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика, колега от нашата политическа група. Той успя още в първото четене да постигне компромис с комисията и съвета, който аз приветствам, както приветствам и принципа едно лице, един паспорт. Този принцип обаче трябва да предлага много по-сериозна закрила срещу трафик на деца и малтретиране на деца. Знаем, че ще има чип с биометрични данни в е, документите. Това не е случайно, защото има много страни, в които до сега децата биваха в вписвани в паспортите на децата. В Холандия, например, един паспорт струва 48 евро, ако е вписано и дете, стават 58. Сега едно семейство обаче, което има две деца, ще трябва да отвои разходите си за издаване на паспорти за пътуване на всички членове на семейството. Естествено, че майките и са на драго сърце ще платят тази цена, ако тя е за сигурността на тяхното дете. Но след като е възможно да се отвлече дете, може да се открадне и неговия паспорт. А, сега предлаганият регламент вече не дава възможност за вписване на детето в родителския паспорт, което всъщност, по наше мнение, е част от закрилата на децето. Как можем да контролираме тази ситуация? За 4 годишния период комисията ще констатира в кои области също трябва да има хармонизация. Апелирам към комисията при оценката след тези 4 години още веднъж да преразгледа мнението си за принципа едно лице, един паспорт и неговото въвеждане довело ли е до намаляване на трафика на деца? Постигнати ли са желаните ефекти или са постигнати отрицателни ефекти? Господин комисар, сигурността на нашите деца трябва да е обект на нашето неотклонно внимание християн-демократите тук ще ви подкрепят в това отношение. Благодаря господин Ламбринидис от името на ПЕС. Πρόεδρε, η σημερινή επικράτηση της άποψης του Κοινοβουλίου έναντι της... Уважаеми господин председател, парламентът е, надделя, защото той не искаше да се снемат отпечатъци на деца под 6 годишна възраст. Смятаме, че това е един важен принцип. Очевидно ще бъде възможно да имаме тази информация, ако тя е необходима и полезна. Много често виждаме съвета и комисията да заобикалят подобни проблеми чрез предложеното законодателство. Целта на това е да се предотврати а, отвличането на деца и незаконния трафик с деца. Трябва да сме сигурни, че събраните данни наистина са необходими и че са проведени съответните изследвания, които да доказват, че това не се е извършва а, и че паспортите, съдържащите се в тях, данни а, не са остарели. Мисля, че трябва да предоставим защита на децата и в по-продължителен период и трябва да сме сигурни, че сме въвели а, че когато въведем тези разпоредби, данните ще бъдат актуални и полезни. Това, което искаме да направим е да можем да установим самоличността на лицето и да знаем, че това не са фалшифицирани документи. Господин Чарнецки, минута и половина. Господин председател, въвеждането на паспорти с биометрични данни за идентифицирането на лица е предназначено за борба срещу фалшифицирането на документите, тероризма и незаконната миграция. Именно за това е, по-важ, е много важно да постигнем висока степен на надежност на биометричните данни. Именно за това е необходима висока степен на хармонизация и а, способност лицето да бъде идентифицирано. Оглеждайки различните държави членки, е, наблюдаваме, че има е, е, определени е, изисквания. По въпроса за сигурността, сигурността е по-ниска тогава, когато а, има биометрични паспорти. Благодаря. Господин Рогански, една минута. Господин председател, хармонизирането на разпоредбите по отношение на нормите за сигурност във връзка с въвеждането на биометрични елементи за идентификация на лица трябва да се разглежда в положителна светлина, защото дава възможност за по-добър контрол върху документите и за по-успешна борба срещу фалшификацията на документите все още няма гаранции с новите, за използването на новите технологии за техния принос към международната престъпност. Затова и държавите членки трябва да направят своето по отношение на закрилата на своите граждани. Трябва да има и възрастова граница за момента, от който нататък децата трябва да притежават е, паспорти за пътуване. И трябва да се борим срещу трафика на деца трябва да има възможност непременно да се проверява идентичността на детето. Децата не бива повече да се вписват в паспортите на техните родители. Освен това искам да подчертая, че е важно да се защити и е, притежателят на паспорта. Трябва да се внимава. Благодаря. Думата има господин Адамо за една минута. Благодаря, господин председател. Ясно е, че регламентът вероятно ще подобри ситуацията в повечето държави членки. Само две или три държави членки изискват биометрични паспорти. Мисля, че виждаме, че има държави членки, в които може да се пътува без дори да трябва да се покаже паспорт. И мисля, че това ще повлияе на ограниченията. Мисля, че това ще отвори вратата за а, създаването на досиета за отделните лица, които съдържат а, големи количества лична информация. Трябва да бъдем много а, а, внимателни и за протокола ние трябва да а, не позволим това. Господин Мълцер, господин председател, по принцип снемането на биометрични данни наистина е възможност за защита на документите срещу фалшификация и надяваме се това ще е принос към борбата срещу международната престъпност и вълните от чуждестранни иммигранти. Но трябва да сме наясно, че трябва да подплатим Фронтекс по такъв начин финансово и материално, че те да си изпълняват задачата ефективно. След като нямаме вътрешни граници, външните граници трябва да се охраняват съответно някои интернет, интернет провайдери смятат, че може да има фалшифициране на пръстови отпечатъци, че може да има защита на а, снимката от фалшификация, но още не сме сигурни в това. За нас, обикновените граждани, е най-важно да има гарантия за защитата на данните. Благодаря. Думата за две думи има госпожа Бауер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин комисар, искам преди всичко да благодаря на колегата Коелю за отличната му работа. Има само един аспект в този доклад, по който имам забележки. Последните, послед, практиката напоследък показва, че трафикът на хора и най-вече на деца добива застрашителни размери не само в Европейския съюз, но и извън него. Затова за мен представлява напредък принципът за прилагане на паспорти за децата, за да могат те да преминават границите със собствените паспорти. Така те са по-добре защитени. От друга страна обаче трябва да осъзнаем, че като титуляр на собствен документ детето може да пътува с всяко произволно лице. Затова съжаляваме, че в разпоредбите не беше възприето в паспорта на детето да фигурират не само неговите данни, но и данните на неговия родител или настойник. Член първи задължава комисията да изготви доклад посветен на изискванията за пътуване на деца, които пътуват сами или с придружител. Тук могат да се направят нови предложения за закрила на децата. Това е вариант за бъдещето. А сега се обръщам към комисията да влезе в връзка с а, съответните организации като УНИЦЕФ, Европол, а, ОССЕ, и да направи съответната оценка на ситуацията, за да се предприемат необходимите стъпки за закрила на децата, защото опитът показва, че все повече деца стават жертва на трафик. Благодаря. Благодаря, госпожо Бауер. За минута и половина господин Франка. Господин. Господин председател, аз също искам да благодаря на нашия докладчик. През септември 2004 година съветът гласува регламент за белезите за сигурност и биометричните идентификатори в документите за пътуване, издавани в страните членки. Сега е време да се предприемат нови стъпки за борба с трафика на деца. Използването на принципа едно лице, един паспорт и при деца може да послужи като база за постигане на тази цел. В моята страна Португалия снемането на пръстови отпечатъци на деца на 6 години се практикува от години, така че у нас това няма да бъде проблем. Както докладчика, така и аз смятам, че в, това е обла... в тази област е много важно да има хармонизация. Безпокоя се, че има държави членки, като Португалия, които са постановили минимален прак от 6 години за снемане на пръстови отпечатъци и не е необходимо да променят законодателството, а има и страни, които не правят това. Но тук не става въпрос само за документите за пътуване. Да, документите за пътуване трябва да отговарят на определен стандарт за сигурност системата за сигурност трябва да обхваща и самия граничен контрол. Сегашните промени са стъпка напред в това отношение. Благодаря. Думата за две минути има господин Брек. Подпирам поручило господа Коелия, ки е kot Подкрепям. Подкрепям тезата на господин Коелио, който отлично си е свършил работата. Съгласен съм с предложенията, които бяха направени тук. Съгласен съм и с принципа едно лице, един паспорт. Uh, но ми се ще господин Коелю или комисията да ми отговорят на въпроса какво да се прави, когато едно дете пътува без придружител, когато е без родителите си а няма единна политика по отношение на това какъв документ трябва да има у себе си детето. Предложението на докладчика гласи в паспорта на детето да бъдат вписани и данните на неговите, на неговите настойници или родители, но понякога съвсем други хора, близки на семейството, придружават детето, така че трябва повече гъвкавост в това отношение. Освен това, ме смущава, че никой тук не си задава въпросът относно възможността за пътуване на 6 годишни деца или деца под 6 години, които биват изпращани без предружител. Знаете, детето, което се посреща от стюардеса, за да се качи на борда на самолета, а прикацането на изхода го чака друг близък. Но има и други транспортни средства, рейсове, например, автобуси, освен самолетите. Много родители изпращат децата си на пътуване с такива превозни средства. Тук просто трябва твърдо да кажем да забраним пътуването за малки деца. Изглежда прекалено, но ние наистина трябва да защитим децата и от отвличане, и от трафик. Трябва да проявим малко повече кораж и строгост. Има една обща резолюция на съвета комисията, декларация на съвета комисията и на парламента за сигурността на документите, които са необходими и възоснова на които се издава е, паспорт. Затова имам въпрос към Карлос и комисията. Какво да се прави с хора, които пристигат на границата и данните в техните документи за пътуване не съвпадат с данните в базата данни. Тук ни трябват разпоредби в полза на децата. Благодаря, господин Брец. Минута и половина, господин Крайсъл Дърфер. Уважаеми колеги, хиляди деца ежегодно стават е, жертва на трафик на хора. Има изследвания, които посочват, че най-вече Малките деца са жертва на такива престъпления. Затова приветстваме измененията, внесени от комисията. Ако започнем да изискваме децата от определена възраст нагоре да полагат биометрични данни, това не става произволно. Не, това става заради нашето желание да защитим децата си по-добре. Тази защита може да бъде реална само ако всяко дете получи собствен паспорт с биометричните му данни в който са вписани и неговите родители или настойници. За моята политическа група е изключително важно да има максимална сигурност при снемането, запаметяването и съхраняването на биометричните данни на всички граждани. Винаги трябва да има проследимост за това кой до какви данни и кога има достъп да, в момента действащите разпоредби и предлаганите разпоредби предвиждат строга защита на данните. Лично аз се доверявам на администрацията в моята страна, за разлика от администрацията в частния сектор, която може да предава на трети лица събирана информация. Ето защо е много важно държавните органи, които се радват на високо доверие, да си сътрудничат тайно тясно с органите, които събират данни. Също така те трябва да се консултират и с Европейския орган по защита на данните. Тук искам да се обърна и към колегата Карло. Свършил си чудесна работа. Благодаря. Благодаря господин Хайселдърфер. Госпожа Здравкова, две минути господин председател уважаеми колеги уважаеми господин комисар! искам да поздравя докладчика господин коелho за постигнатия в доклада баланс между осигуряването на по висока сигурност на международните документи за пътуване и опазването на личните данни и неприкосновеността на личността на гражданите на европейския съюз предлаганото подобряване на редица от техническите изисквания ще допринесе за противодействие на трансграничната престъпност незаконната имиграция и трафик на хора. гранични страни като българя изложени на засилен натиск от имиграционните потоци и активността на международната организирана престъпност успешното и скорошно въвеждане на новите стандарти ще бъде от ключово значение при опазване външните граници на съюза в моята страна за съжаление имаме няколко тежки случаи на изчезнали деца за които и досега няма никаква информация. затова считам че докладът дава добри насоки за бъдещото развитие на стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите на най младите европейци. въвеждането на принципа едно лице един паспорт ще им осигури още по висока сигурност на пътуванията извън територията на европейския съюз предложението за въвеждане на допълнителна информация в паспортите на децата до 18 годишна възраст ще ограничи възможностите за незаконния им трафик разбира се държавите членки при приложението на директивата в националните си законодателства трябва да имат предвид възможните икономически последствия за многодетните семейства това беше споменато и от е, някои от е, говорилите преди това колеги. свободата на придвижване на тези семейства не трябва да бъде ограничавана вследствие на задължението им да плащат висока цена за задгранични паспорти за децата си накрая във връзка със свободното движение на хора в рамките на европейския съюз мисля че могат да бъдат премахнати възрастовите граници за получаване на лична карта като по този начин се насърчи и подсигури свободното пътуване и на най младите граждани на съюза. благодаря ви. Благодаря, госпожа Здракова. Сега за минута и половина госпожа Грабовска. Благодаря, господин председателю. Колеги, искам да започна бележките си, благодарейки на, председ... на докладчика за доклада му. Много добър доклад и много важен. Ясно е, че паспортът е документ, издаван от държава членка, съобразно нейните собствени разпоредби и нормативна уредба но е много важно да се постигне необходимото равновесие между защитата на данните, вписани в паспорта, които ни позволяват да идентифицираме лицето, пътуващо в общността, и борбата с престъпността. Трябва да се борим с престъпността в нейните различни форми. Незаконна миграция, тероризъм, трафик на деца – и всички останали видове престъпления. Данните, които се визират тук, по никакъв начин няма да ограничат правомощите на държавите членки да издават паспорти. Искам също да подчертая принципа едно лице, един паспорт. По отношение на децата, като принцип, като идея, това е нещо хубаво. Но то не трябва да се превръща в неприемливо финансово наказание за хората, които не могат да си позволят да платят таксата за издаване на паспорт на едно или повече свои деца. Технологията бързо се променя, това вече бе казано. И за това е необходимо, когато дойде съответният момент, да бъде извършено преразглеждане на уредбата. Европейският орган за защита на личните данни е важна институция и той също трябва да участва в процедурите, предвидени тук. Благодаря, госпожа Грабовска. Сега господин Еванс, една минута. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Коелю. Мисля, че този доклад е много важен за бъдещето на Европа и за 500-те милиона нейни граждани за сигурността и безопасността на тези граждани, както и за мерките за борба с тероризма. Действително технологията се развива и ние трябва да се ползваме от нея. От гледна точка на децата, госпожа Анджелили, господин Ламбринидис и други казаха, че регламентът ще бъде основно средство за борба с трафика и контрабандата на деца. Но искам да кажа нещо във връзка с член 3. Там се предвижда, че целта на биометричните данни е не само да се достовери достоверността на паспорта. За момента се разчита изключително на фотографии и много малко хора изглеждат както на снимките на паспортите си. Нито вие, господин председател, нито господин Барозо изглежда в действителност така, както е сниман в паспорта си. И за това мисля, че трябва да се ползваме от технологията и нейното развитие. Господин Батен говори, но след това излезе. Искам да кажа, че британската система не е по-лоша от другите системи в е, Европейския съюз. Е, при необходимост ние можем да задействаме контролни механизми. Пак казвам, че трябва да се ползваме от технологията и нейното развитие развитие и както госпожа Грабовска каза, трябва регламентът непрекъснато да се изменя, за да се съобразява с технологичното развитие. Благодаря. Благодаря. Сега преминавам към спонтанните изказвания. Господин Гала, една минута. Благодаря, господин председател. Защитата на децата от трафик изисква издаването на паспорти за деца. Няма микрофон. Моля да ме извините защитата на децата, закрилата на децата от трафик изисква да бъдат въведени паспорти. Принципът един паспорт, едно лице означава, че всеки, който пътува извън Шенген, ще а, доведе до упростяване на верификацията на границите. Телефонната връзка за отвлечени деца, за е, паспорти с, с биометрични данни ще стане едно средство за защита на децата срещу отвличане. Необходимо е също така да се създаде една по-добра достоверност при получаването на биометричните данни. Трябва да анализираме възможните недостатъци на а, идентифицирането и също така е необходимо да се замислим за въвеждането на съвместна европейска система на сравнение. Господин Попа, една минута. Няма микрофон. Искам да благодаря на докладчика Карлос Коелю за този доклад. Мисля, че инициативата представлява истински прогрес след е, Европейския съвет в е, Солон, защото се провежда връзка между документа за пътуване и неговия титуляр и се възприема принципът едно лице – един паспорт. Искам да се спра на три важни аспекта. Е, значи има принцип и се предвиждат изключения от този принцип. Е, това всичко е свързано с практиката. Трябва да се е, постави ударението върху срокът за преразглеждане на действащата уредба от 3 години, който се предвижда. Комисията трябва да излезе с препоръки в този срок относно теоретичните принципи и практическите трудности. Вторият аспект, който искам да засегна е защитата на съхраняваните данни и идентифицирането на титуляра. Искам да ви обърна вниманието на факта, че трябва да имаме обща принципа за документите за пътуване и това е важно изискване, за да се осигури защитата на а, базите данни, както и да се предотврати фалшифицирането и подправянето на документите. Благодаря. Давам думата на е, госпожа Рур за една минута. Искам още веднъж да ви благодаря, господин Коелю, и да кажа, че беше голямо удоволствие да се работи с вас, защото вие винаги сте доказвали голямата си компетентност, е, когато се прави анализ. Благодарение на вас постигнахме този резултат. Sí, señor Чарко señor може puede usted levantarse и saludar si Господин Коелю, можете да станете от мястото си, ако искате, за да е, благодарите за тези думи. Маринеско. Сега господин Маринеско за една минута. Е, господин председателю, аз също искам да поздравя докладчика. Румъния въведе на 1 януари 2009 година биометричните паспорти. Това са паспорти, свързани с 50 защитни елемента и за първи път е, се предвижда идентифициране по лицето и по цифровите пръстови отпечатъци. Това е крачка към влизането на Румъния в шенгенското пространство през 2011 година. Въвеждането на биометричните паспорти отстранява последния фундаментален проблем е, пред е, включването на Румъния в програмата на Съединените щати за отпадане на визовите изисквания. Искам да благодаря и да поздравя докладчика за този доклад с цел създаването на едина европейска система и постигане на съответствие между паспортите и съхраняваните данни. Благодаря. Една минута за следващия оратор. Искам да благодаря на докладчика на ниво Европейски съюз трябва да има хармонизация на техническите стандарти за биометричните паспорти. Това представлява разширяване и доразвиване на достиженията в шенгенското пространство. ще има чип в паспортите, с изключение на тези за децата под 12 годишна възраст, разбира се, като се спазва съответното национално законодателство управлението на данните, администрирането на данните, включени в биометричните паспорти, разбира се, трябва да бъде съобразено с нормите за защита на личните данни. Предвидени са необходимите мерки в тази посока. Не само на границите, но и когато се работи с данни от базите данни, възоснова на които се издават паспортите. Необходимо е да се обърне внимание и на факта, че а, така се затруднява живота на хората с увреждания и за това искам да помоля комисията да помисли в тази насока. Благодаря, господин Мацаки, с една минута. Господин председателю, никой законосъблюдаващ гражданин не би трябвало да се тревожи. Следователно приветствам използването на биометрични данни в нашите документи. Искам да повдигна един въпрос за бъдещето. Никои биометрични характеристики не остават стават еднакви от началото на живота на един човек до края. Освен ДНК характеристиката, по този начин може да се идентифицира лице дори много след смъртта му. Следователно, Технологията на снимането на ДНК анализ е много е, бърза и е, скъпа, която може да бъде взета от проба слюнка или от капка кръв от е, пъпната връв. Следователно предлагам за в бъдеще да използваме биометрични данни с ДНК като единствен биометричен идентификатор, който ще бъде един и същ за всички граждани и за всички граждани на Европа. Благодаря господин Мацакис, господин Пик. Една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на Карлос Коелио. Поздравявам го за този доклад. Всички щяхме да бъдем разочаровани, ако не беше толкова високо качеството на доклада, защото винаги сме очаквали такова качество и сме свикнали с такова качество от него. Това, което много ми хареса, че Карлос Коелио още от самото начало каза, че в този доклад а, фокуса е сигурността на децата, която ще се постигне чрез издаване на сигурни паспорти технологии и въвеждане на биометрични данни, които да позволят верифициране на съвпадението между лицето и посоченото в паспорта лице, което прекусява гражданина, границата това, което обсъждаме сега за възрастовата граница, дали ще са 6 години или 12 години, това е въпрос на вкус, ако щете, или на техника. За мен не би било проблем още на 6 годишните деца да се снемат отпечатъци, защото става дума наистина за закрилата на тези деца. Разбира се, че трябва да се спазват и разпоредбите относно сигурността и защитата на данните. Няма нужда да говорим по този въпрос. Това се разбира от само себе си в правовата държава. И ако постигнем всичко това, Европейската комисия ще е направила решителна крачка напред в интерес на децата и срещу трафика с деца. Благодаря. Думата има комисарят Баро. Eh и така, господин председателю, мисля, че всички изказали се отбелязах качеството на работата на господин Коелю. Особено бе подчертано това от госпожа Рур. Сега вземам повод от думите на председателя Жерар Депре. Необходимо е биометричните данни, които се използват да стават все по-съпоставими и все по-надежни. Това ще ни позволи да се възползваме в по-висока степен от технологията, доколкото тя е развита, за да гарантираме сигурността в пространството на свобода, в което се намираме. Много се радвам, че парламентът проявява такава ангажираност е, към това усилие да се осигури в по-висока степен идентифицирането на децата, което е необходимо за тяхната защита. Вече имаме доказателства за това колко ефективен може да бъде този процес на идентификация. И това ползване на данните ще ни позволи не само да тестваме системата, но и да не забравяме, че по-добрата идентификация на децата, които пътуват сами, ги защитава в по-висока степен. Това е фундаментална цел и ние никога не бива да я забравяме. Сега няколко отговора на зададени въпроса наистина в това предложение, в този проект винаги комисията е поставила ударение върху защитата на данните. В първоначалния проект ние бяхме предвидили да се консултира Европейския орган за защита на личните данни и неговото становище бе взето предвид. Искам също да кажа, че по отношение на идентификаторите, има хармонизиране на нашите стандарти с стандартите на организацията за международна сигурност. Euh, euh, организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. ли euh, les enfants et отношение на децата, Очевидно, издаването на паспортите е свързано с разноски за семействата, но това е в прерогативите на държавите членки. А все пак трябва да не забравяме, че за да пътувате в шенгенското пространство е достатъчна карта за самоличност, лична карта. Паспорт трябва само за да излезете извън това пространство. Искам също да потвърдя, че комисията ще извърши сравнителен анализ на действащите норми в държавите членки относно пътуванията на непридружените, ненавършили пълнолетие лица и ние ще внесем необходимите проекти за по-ефективна защита на тези деца и за предотвратяване на трафика на деца Справедливо е парламентът да отправя искания в тази посока и аз се ангажирам нашите служби максимално бързо и максимално качествено да извършат този сравнителен анализ. Казвайки това, искам още веднъж да благодаря на парламента за това, че за пореден път конструктивно допринесе за изготвянето на европейското законодателство. Благодаря. Давам сега думата на е, докладчика, господин Коен. Благодаря, господин председател. Ако има някакъв резултат от този дебат, то той е, че в този парламент всички са загрижени и искат да се укрепи борбата срещу трафика на хора и деца. А това е и най-важната цел на инструмента, за който говорим. Почти всички взели думата, засегнаха тази тема. Сега искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за сътрудничеството. Госпожо Рур, благодаря за комплимента, но и вашата помощ беше много важна за да можем да постигнем този компромис. Е, същото се отнася и за френското председателство и комисаря Баро. Благодарен съм на всички, че сте, се съгласихте с мен, че е необходимо да предприемем тези мерки. Има и друго нещо. Е, надежността на детските пръстови отпечатъци, надежността на документите, възоснова на които се издават паспорти. Това са все неща, по които ще трябва да се работи в бъдеще беше засегнат един важен въпрос, а именно дали е възможно наистина да кажем, че издаването на паспорти е надежно. Ако трябва да бъда честен, положението е различно в различните страни. В някои страни системите са по-щедри от другите. Затова сигурността в областта на документите, възоснова на които се издават паспорти и лични документи, трябва да се повиши. Тази система трябва да се подобри, а тя е прерогатив на националното законодателство. В това отношение се надяваме на сътрудничество с комисията, защото няма смисъл да имаме паспорт из висока сигурност, ако този процес се подкопава от несигурни документи, върху възоснова на които тези паспорти биват издавани. Важно е в това отношение да обменяме най-добрите практики, за да бъдат наистина сигурни нашите паспорти. Благодаря, господин Коелю. Приключваме дебатите по този въпрос. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на Марко Капато. Публичен достъп до документи на Европейския парламент, съвета и комисията. Думата има господин Капато за 4 минути. Благодаря, господин председател. Това е един доклад